Имаме Имаме докладът на господин Хаутала, искане за снемане на имунитета на Мари Кристин Бутоне. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Сега продължаваме с номинирането на Симон Бусотил за член на комитета, предвиден в член 255. Това е тайно гласуване. Моля, гласувайте. Кое бардо? Замекам гласуване. Благодаря. Край на гласуването. Прието е с мнозинство. Сега продължаваме с поименния, състав на специалната комисия по тероризма. Няма тук изменения. Вие разполагате с информацията за поименния състав. Така че искам да ви уведомя, съставът е одобрен преминаваме с, към доклада Борели. Споразумение с Исландия относно закрилата на географските означения. Това е електронно гласуване. Гласувайте, ако обичате. Замекам гласование. Край на гласуването. Благодаря. Прието е. Следващия доклад Борели. Споразумение с Исландия за допълнителните търговски преференции за селскостопански продукти. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Докладът Крисогонос. Изпълнение на директивата за медиацията. Електронно гласуване, моля. Гласуване. Край на гласуването. Прието е. Доклада на господин Де Йонг функциониране на франчайзинга в сектора на търговията на дребно. Господин Де Йонг има думата за две минути. Yeah, you may go. Push the button. Any technical trouble? voorzitter ik zal het heel kort houden maar omdat we geen plenaire. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нямаше пленарен дебат в, по моя доклад. Затова искам да използвам възможността да се обърна към комисията и да приеме препоръките, които бяха одобрени единодушно. при франчайзинга имаме проблеми, проблеми и за съдебни дела. Надявам се комисията да затегне своята политика по конкурентоспособност. Благодаря, казва председателят. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Сега докладът Крел Космическа стратегия за Европа. Това е отново електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Преминаваме към доклада Звер академично, продължаващо и дистанционно образование като част от Европейската стратегия за учене през целия живот. Това е отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. за мекам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Доклада Дели отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Прието е. Това е край на първото четене. Следват другите фази. Сега преминаваме към доклада за Орино. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Моля, гласувайте по изменение 300. Край на гласуването. Прието е. Изменение 29. Кой е за, моля? Кой е против? Въздържали се? Прието е. И така с това приключваме четене на първо четене. Сега докладът Ползек мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Измерени 179. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Измерение 178. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. С това приключва процедурата за първо четене. Преминаваме към Китолов в Норвегия. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърлено. Оригиналният текст, кой е за, кой е против, въздържали се, прието е. Изменение 2. За, против, въздържали се, прието е. Първоначалният текст е отхвърлен, казва председателят, е отхвърлен с мнозинство. Преминаваме към оригиналния текст за, против. Първоначалният текст е прият. Председателят се извина, извинява за грешката преди малко. Девето. За против, въздържали се, прието. Нека проверим. Проверка на девето. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено е. Трето. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. 10. Кто за? Кто przeciw? Десето за. Против? Въздържали се? Отхвърлено. Четвърто. За против, въздържали се, отхвърлено. Сега ще гласуваме първоначалния текст на параграф 8, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Сега гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Благодаря ви. Резолюцията, т.е. текста на резолюцията е прията. О, ораз Анна Кораца Билд. Сега преминаваме към доклада Бонефо и Кораца Билд. Господин Волфи, имате думата. Искам да говоря по правило 184. Искам да направя препратка към английския текст, който казва на страница четвърта, че парламентът е против репро... нарушаването на репродуктивното здраве и против абортите. Това според мен не е коректно. Правното основание не прави препратка към евентуалното престъпление, ако аборт се откаже. Затова искам да ви помоля да уважите правното становище. Милиони хора в Европейския съюз могат да бъдат счетени за престъпници, ако ние одобрим една подобна промяна. Благодаря. Отбелязваме си вашата забележка, а сега преминаваме към гласуването. Първоначалният текст на три части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. Нека проверим и втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. Е. Трета част за. Против. Въздържали се. Прието. Може би няма смисъл от проверка. Сега преминаваме към първоначалния текст на параграф 9к. Първа част за против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 9 е на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част за. Против. Въздържали се. Прието. Параграф 13 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието. Втора част за. Против въздържали се, прието. Параграф 15, първоначален текст, за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на параграф 15. Замекам гласуване. Край на гласуването. прията. е. Но трябваше да променим, проверим. Преамбил. Първоначален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. Преамбил R, Първоначален текст за против, въздържали се, прието. Буква АА. Първоначален текст на два части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, е НП. Е, кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Е, проверка, моля. Край на гласуването. Прието. Сега гласуваме целият такс на резолюцията. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Поздравление на, за докладчиците. Това беше много важно досие. Доклад Мария Рена. Параграф 46 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на първата част на параграф 46. Замекам гласование. Край на гласуването. Отхвърлена. Е. Втората част. Кой за, кой против? Въздържали се? Прието е. Сега гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. Благодаря за гласуването. Сега преминаваме към обясненията на вата.